good afternoon, everybody. Let's start with our draft. Добър ден на всички. Ще започнем работа. Пред нас е дневния ред. Не виждам промени. Всичко е приемливо. Разпратихме също протоколите от заседанията през марти и през февруари. Никой не ми се е оплакал, не се е налагало някакви промени да правим така. Сега съобщение на председателство да си припомним от предното пленарно в Страсбург приехаме доклада за ефекта на економическата криза върху правата на човека. Да припомним, 1 милиард и 200 хиляди милиона живеят по света без никакви социално-осигурителни права, съгласно резолюцията на ОНЕ ние настояваме за развитие на социално-осигурителни системи в развиващите се страни. Настояваме и пред нашите държави членки да не използват кризата като претекст за намаляване на а, помощта за развиващите се страни, както и прилагането в практика на социалните права и в частност социално-осигурителните права. Прияхме договора за облегчен да, да, визов режим с Украина след много разгорещен дебат, дали да го подпишем или не. Особено предвид на законодателство в Украина, което на практика приравнява хомосексуализма с, с порнографията и педофилията. А, и все пак решихме да подпишем споразумение. Имахме дълъг дебат по отношение на отношенията ни с Турция през миналата година, по отношение на състоянието, на опазването на правата на човека. Отбелязахме, че се работи по изготвяне на нова конституция, но се напредва бавно. Необходимо е да се работи още за влизане в сила на приетите през 2012 изменения към, към а, а, Конституцията на страната по отношение на а, отношенията на, на, към а, военните а, и личните данни, а, е, равенство, равенството на половете. Подчертахме необходимостта от реформа в съдебната система, свобода на словото и засилване на законодателството против дискриминацията. Бе поставен въпроса за необходимостта от създаване на правни гаранции за лицата ЛГБТИ. Приветстваме решението за преки политически разговор между правителството и Оджалан и ръководството на Кюрдската партия. ГКП. Смятаме, че това е положително, но е необходимо да се положат още усилия за постигане на трайно политическо решение. Приехме е, докладите за напредъка в Черна гора, Косово и Сърбия. В трите доклада е, се поставя специално въпроса за е, правата на човека. В Черна гора, например, за правата на жените, за равнопоставянето на половете и свободата на словото за Сърбия, за съдебната система, свободата на медиите и защита на малцинствата. В Косово подобни въпроси, плюс борбата с организираната престъпност и корупцията, както и разследванията и задържането на обществени дейци, където е необходимо засилване на прозрачността. И така, доклада за напредъка по отношение на бивша Югославска република Македония бе доста положителен. Там се предвижда и създаването на анкетна комисия. Надяваме се да проведем дебат по нейните констатации. Ричард Хауърд, наш колега, неодавна посети страната и той ще е, следи по-отблизо развитието на нещата и ще ни осведомява. Имаме няколко резолюции по спешни въпроси. Една от тях е за гладната стачка в Гвантанамо Бей – мнозинството на Европейския парламент реши да не се приема резолюция по този въпрос. Сега е постигнато разбирателство. Политическите групи искат да разгледат въпроса отново на пленарно заседание през май но преди това трябва да се проведе официалната процедура, която изисква разглеждане на въпроса от председателския съвет. Приехме резолюция за положението с правата на човека в Казахстан. Обърнахме специално внимание на случая с господин Владимир Козлов, господин Вадим Курашим и госпожа Роза Толетаева. Днес научихме от е, Amnesty International, че тя продължава да бъде лишавана от необходимите медицински грижи. След това имаме резолюция за е, свободата на словото във Виетнам, където ние осъдихме е, строгите мерки, които се приемат срещу журналистите и блогърите и нарушението на човешките права в страната. Настояхме в тази сфера да се заложи необходимостта от допълнителен напредък в контекста на преговорите между Европейския съюз и Виетнам. Госпожа Аштън ще включва този въпрос в разговорите с ръководителите на страната и в контекста на преговорите за, за а, договор за партньорство и сътрудничество с а, Виетнам. За вчера в Комисията по външни работи имаше посещение на министър на правосъдието от Саудитска Арабия. Той обясни новите мерки за реформиране на съдебната власт. Вчера повече от час бе отделено на разговори по този и други подобни въпроси. Аз се спрях конкретно на няколко случая на лица, които имаме информация, са осъдени на смърт. Е, установи се обаче след проверката, че това не е така. А, имало е и заплахи е, едно лице да бъде наказано с е, инжекция, която причинява парализа. Министърът каза, че това не е вярно в този конкретен случай за това лице. Освен това, е, не и за самата нормативна уредба в Саудитска Арабия, където подобен род на наказание е неприемливо. говорихме също за а, смъртната присъда, за спазването на правата на човека и е, привеждането на законодателството в, с, в съответствие с изискване на международните конвенции. Стана ясно, че страната ще заяви своите резерви, което също трябва да бъде обект на наблюдение. Също така бях поканена да направя посещение в страната. Следващата точка по смъртната присъда в Иран. стана ясно, че има покана от Иран с двама експерти да посетят страната. Те посетиха страната, всъщност имаме вече техния доклад и картината е ужасяваща. Много са изпълнените смъртни наказания през последните три месеца. Много от лицата, които са осъдени или пък наказани смъртното наказание, са били обвинени и осъдени за трафик и пласиране на наркотици. Трябва да се обърнем внимание на този въпрос, тъй като в някои от държавите членки има и двустранни договори. Европейския съюз също в един случай да в своята подкрепа на Иран в борбата с наркотиците, но ако толкова често получавам, се получават такива смъртни присъди, може би ние трябва да просмислим своята позиция. Аз мятам, че не бива да продължаваме да подкрепяме Иран в този случай. А, сега а, за смъртното наказание в Тайван. А, вече говорих за няколко случая за изпълнени присъди. След това имах среща междувременно с а, посланника на Тайван. Там аз обясних нашата позиция, те обясниха тяхната на посолството. За съжаление обаче неодавна а, на 19 април са изпълнени още 6 смъртни присъди в Тайван имаше 5 годишен мораториум върху изпълнението на смъртта присъда и изглеждаше, че няма да продължи. Аз настоях да се удължи неговия срок. Също така критикувах и екзекуциите и външният министр на Тайван реагира. Той каза, че първо трябва а, аз а, да разбера какво е отношението на самите тай, а, тайванци към въпроса, преди да критикувам съществуването на смъртното наказание. Аз мятам, че а, той е, чете само а, през съобщенията, но ако това е неговото становище, това означава, че аз трябва да разговарям с а, всички хора по света, защото някъде по света все има групи, които настояват за това да има или да се върне смъртно наказание поради а, конкретно а, жестоко престъпление, но ние настояваме за премахването на смъртното наказание и а, също така съпровождаме тези свои принципи с разяснителна кампания. Мисля, че би било трудно да се обясни една позиция, когато една държава убива собствените си граждани и след това проповядва, че е, е лошо да се отнема човешки живот. за Бахрейн. Там бе проведено състезание на Формула 1. Преди състезанието предстоеше въвеждане на ново правило, където имаше засилване на мерките срещу хората, които протестират срещу нарушаването на правата на човека. Мисля, че това бе направено с оглед да хората да не а, участват такива протести по време на състезанието. Нямаме а, коментари а, получени по този въпрос. От Бахренска страна ни казаха, че не знаят нещо такова да е ставало, затова ние настояхме да се прилагат по-твърдо изискванията и препоръките на анкетната комисия. А, така съвсем накратко за Бирма а, беше взето решение да се отменят санкциите, освен санкцията за оръжията а, трябва това да се отбележи. Мисля, че трябва да помагаме за развитието на страната, така че хората да разширяват своите права. А, при а, посещението ни там се уверихме, че особено в селските райони а, условията за, на, за живот са много тежки. А, трябва да се очертаят някакви а, повратни моменти, чрез които да се а, а, проследява напредъка на правителството. Ако погледнем а, масовите случаи на брутално жестоко отношение към представителите на мисулманското мълцинство и видим а, как се отнасят към тези, които имат и които нямат гражданско, виждаме, че напоследък нещата не вървят в желаната посока и трябва да засилим натиска си върху ръководството на държавата. А, ще а, следим как стават нещата вклю... и ще насърчаваме положителните стъпки за подобряване на ситуацията с правата на човека. Там имаме предстоящо посещение и след получаването на доклада от колегите ще можем по-конкретно да обсъдим въпроса отново. И сега преминаваме към следващата ни точка. Обмен на мнение с Жаклин Модена. Тя е адвокат и активист, застъпник за правата на човека. Помните, неодавна помолихме Европейската служба за външна дейност да ни а, запознае с дейностите си в страната. Много се радваме, че сте тук с нас като видна представителка на гражданското общество на чат. Вие сте носителка и на престижната награда Мартин Ендерс за 2002 година а, за правата на човека, една изключително престижна награда а, за дейността ви в, а, като застъпник и активист, както и като адвокат. Вие работите и за изправене пред съда на бившия диктатор Хисен Абре. Това е важно предусловие за постигането на реално помирение в страната и така с нетърпение ще чуем а, а, вашето а, изказване, след което може би ще има въпроси към вас. Заповядайте. Мерси. Благодаря, госпожо председател на Комисията по правата на човека, дами и господа европейски депутати. Позволете ми отначало да ви благодаря горещо за честа, която ми правите като меканите тук в Европейския парламент. За нас това е много важен знак, за нас е, защитниците на правата на човека и особено за нас жените, които се бием всеки ден в много трудни условия, понякога дори при заплаха за живота ни, в един свят, в който властта се спряга в мъжки род. Госпожо председател, дами и господа европейски депутати, аз ще се опитам да се възползвам от този повод, за да ви запозная с два аспекта от моята борба за правата на човека. Борбата срещу ненаказуемостта и правата на жените и на децата. Неоспоримо е, че от 20 години насам международната общност е, даде забележителен тласък на борбата срещу ненаказамостта, срещу големите престъпници. Но в Африка има още много работа. В този континент ненаказаемостта е рак, който успоредно с корупцията представлява истинска гангрена за нашия континент и ни пречи да изразим истинския си потенциал. Ние, членовете на гражданското общество, се борим за да спрем този рак. От Тунис до Хараре, от Дакар до Хартум, като минаваме през Абиджан, Триполи и Нджамена. Достатъчно е да погледнете нашата борба за изправенето пред съд на бившия диктатор от моята страна, Хисен Хабре, за да разберете, че днес, 21 век, повече от 60 години след Нюрнбенския процес, все още понякога е по-лесно да се упражнява насилие, отколкото да се упражни правораздаване. Хабре управлява чат от 82 до 90 година до е, падането му и изгнанието му в Сенегал. По време на управлението му ужасни е, действия са извършени в много голям размер. Цели вълни на, на прочистване а, е, срещу етническите групи и изтезанието беше институционализирано. През 1992 година Национална комисия за разследване а, счита, че този режим е отговорен за смъртта на повече от 40 000 души и за изчезването на хиляди лица, които остават безброй сираци и вдовици. Точно за тях се бия. А през 2013 година тези преки или непреки жертви все още не са обещетени, не са получили извинения и все още не са признати като жертви. Те не са видели правосъдие и униват лека по лека. Агентите на режима Хабре, тези, които се занимават с мръсната работа именно, продължават да са в администрациите, които ни преследват. Бивши полицейски директори на политическата полиция станаха полицейски ръководители, префекти или а, висши служители. А, офицери се превърнаха в коменданти в жандармерията. Други станаха ръководители на кабинети, полицейски директори, комисари и така нататък. Целият режим трябва да бъде изправен пред съд, защото колкото повече чакаме, толкова повече раната се разраства. Нашата кампания за да за да може Сенегал да съди или да екстрадира бившия президент, продължи 22 години. 22 години, през които жертвите бяха подложени на един безкрайен фейлетон от политико-съдебно естество. Европейския съюз винаги през тези 22 години беше до жертвите. През март 2006 година, когато сенегалското правителство на господин Ваде отказа да съди бившия деспот или да го екстрадира, Европейския парламент помоли Сенегал да го изправи пред съд в Белгия и да го екстрадира. В годишния си доклад 2007 година Европейския парламент изисква от Европейския съюз да подкрепи сенегалското правителство, за да подготви процеса на Хисен Хабре. От тогава Европейския съюз е ключов партньор, за да стигнем там, където сме днес. Процеса на Хисен Хабре вече не е иллюзия, откакто през месец февруари тази година в Дакар се създадоха изваредни африкански колегии, за тяхното създаване Европейския съюз участва с 2 милиона евро. Бяхме прави да вярваме в това и вие бяхте прави да ни подкрепите. Благодарение на новото от сенегалско правителство на Маки Сао и на участието на международната общност, делото Хабре се превръща в обрат за правосъдието в Африка. Сенегал е първата страна в света, която изправя пред съд бивш чужд държавен глава. Но не бива да се демобилизираме. Тези изваредни африкански колеги имат все още нужда от финансова и техническа помощ. Магистратите могат да се ползват от е, натрупания опит, от съдилищата, специализираните съдебни инстанции на европейските държави, е, когато става въпрос за престъпления срещу човечеството, или пък е, от европейския персонал, който работи в различни международни съдилища в чат е започнала много широка информационна кампания, която да популяризира информацията е, за тези е, съдебни инстанции, за да може наистина да се развие лайт мотива никога повече нещо подобно. И тук Европейския съюз може да изиграе значителна роля за логистична подкрепа и финансова подкрепа. Молим ви да не намалявате скоростта и да продължите да ни помагате, докато стигнем до присъда. Госпожо председател, дами и господа европейски депутати, Колкото и важно и съществено да е, е осъждането на Хисен Хабре в Дакар, това няма да гарантира нищо друго, освен частично правосъдие на жертвите. Една такава присъда няма да позволи на чадийското общество да се справи с миналото си, така че окончателно да скъса с него. Чадейското правителство все още не е предприемало допълнителните мерки, които биха позволили наистина да има правораздаване. През 2000 година много жертви, които аз представлявам, подадаха жалби за изтезания, за убийства и за изчезвания срещу бивши членове на политическата поли... полиция на режима Хабре. Но следствието не върви напред от 12 години е запряло, няма никаква политическа воля за такова преследване. Тези бивши изтезатели продължават да ни е, преследват, като ни предизвикват и ни заплашват в ежедневието ни. Аз самата бях тяхна мишена през 2001 година заради действията си в е, делото Хабре по време на мирен поход в полза на демокрацията. Полицейски, полицейско звено се опита да ме убие с граната. Коменданта на това звено беше именно един от тези бивши изтезатели, срещу който жертвите са започнали съдебно преследване в чат. Как този бивш изтезател може все още да вярва, че армията на диктатора е по-силна още от чукчето на съдята – трябва да се каже, че чадейското правителство никога не е въвело изработените през 1992 година препоръки от Националната комисия за разследване. Жертвите не са обещетени, няма паметник в, е, за тях. Е, продължават е, продължава да трае траура на вдовиците и на сираците. 22 години след падането на Хисен Хабре, е време чадийското правителство да предприеме допълнителните мерки. Сега се наближава и процеса му, за да може наистина страданието на тези жертви да се признае. Трябва да се зададе фонд за подкрепа на най-тежко засегните жертви, тези, които се бият за правата си от две десетилетия и които имат много малък шанс да оцелеят ако наистина нищо не се направи, за да се помогне и за това имаме нужда от вас. Моите опоненти ще кажат, че аз говоря за някакво далечно минало, но те, тези жертви още страдат. И е, ненаказаемостта на техните палачи наистина е несправедливост. На тези опоненти аз отговарям, че аз съм посветила живота си, за да се боря за, срещу всякаква форма на неказуемост. А сега ми позволете да се обърна към друг аспект от моето действие което е насочено към бъдещето. Става въпрос за борбата ми срещу обичая Ливира и срещу явлението на децата овчари. В чат правата на жената не се спазват. В някои региони жената се счита за имущество, част от наследството. При смъртта на съпруга тя се прехвърля заедно с имуществото на съпруга на семейството. Вдовицата трябва да се омъжи с брата на починалия и може съответно да се преобрази в вектор за всякакви венерически болици. С моята асоциация ние изискваме ръководителите на селата да изискват съгласието на жената. В чат има много деца на земеделци от 9 до 13 годишна възраст, които се купуват или се отнемат на сила от родителите им в полза на животновъди, за да се занимават с добитъка. Моята асоциация работи по това явление от 10 години насам и през 2011 успяхме да създадем клубове за бдителност и така успяхме да е, съберем повече от 16 деца. Сигурно ще се съгласите, че създаването на такъв приемен център за такива деца и за жените, които отказват обичая Левира, се налага ние се опитваме да информираме родителите и се опитваме също да хванем лицата, които а, наистина се възползват от тази мрежа, чрез посредниците на тази ужасна търговия. Миналата година успяхме да арестуваме главатаря на тази мрежа, но и тук има ненаказуемо, защото той бързо беше пуснат от съдиите под съображението, че чат не е, е транспонирала Конвенцията за правата на човека в вътрешното си право. Каква ирония! робството, трафика на хора не са ли забранени е, на този свят? Не са ли отхвърлени единодушно от е, общността на нациите? Защо постоянно се търсят е, фалшиви извинения, когато правото, морала, здравомислието могат да ни водят, за да се борим срещу този бич? В Африка и особено в Чад ненаказалността е селективна. Правосъдието е стълб на една демократична държава обърната към бъдещето, но за сега е само иллюзия. Госпожо председател, дами и господа европейски депутати, благодаря ви за вниманието. Не можете да си представите до каква степен вашата покана ни поощрява в работата ни на защитници на правата на човека. Благодаря. Thank you, uh, Madam Modena, for uh, describing some of the human rights uh, violations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 Тогава, когато няма а, процес, а, а, тогава няма как обществото да, да намери начин за, за помирение с миналото, така да се каже. В момента про, мисля, че процесът, съдебния процес ще бъде особено полезен, а не само по не само като съседно, съдебно решение, но и защото обществото в чат трябва да си даде равносметка за това какво е станало през последните години. А, мисля, че това води и а, до един друг въпрос, а, а, с който трябва да се отнесем до Европейската служба за външна дейност. Казахте, госпожо Модейна, че макар и да съществува вече подкрепа насочена към вас, необходима е повече подкрепа. Финансова, логистична, а пък и правна. По-специално по делото Абре. Но, както сама изтъкнахте, има още много какво да се свърши и е необходима повече подкрепа от страна на Европейския съюз. Като се като се говори за жертвите, по какъв начин ще се подходят към евентуални компенсации, обещетения? Сега, правосъдието само по себе си е понякога достатъчна награда, но жертвите трябва да бъдат компенсирани по някакъв начин. И, или пък по какъв начин да се проследят, да се открият и всички други, които са изпълнявали заповед, заповедите на Абре. Трябва да видим как Европейския съюз подпомага борбата с безнаказаността и това е въпрос, който отнасям към службата за външна дейност. Благодаря ви. По време на последното заседание, както казахте, аз имах възможността да ви представя различните действия на Европейския съюз в чат и в частност за подкрепата на правосъдието. И както госпожа Жаклин Младина го каза много добре, аз просто няма какво да добавя за финансовата помощ, за процеса в Сенегал, в Дакар, процеса на е, Хисен Хабре. Сега, идването на госпожа Модейна беше повод е, да направим различни заседания с Европейската служба за външно действие на различни равнища. Ние поддържаме контакти с нея и в чат, чрез нашата делегация. Обменили сме идеи за да намерим начин как допълнително да помогнем евентуално за информационна кампания или пък за помощ за е, жертвите. Охващали сме различни аспекти, свързани с процеса на Хабре. Така че в този смисъл има един аспект, който е наистина информационна кампания. Вече съществува финансиране, и сме напълно готови да работим с организацията на госпожа Жаклин Модейна, както и с всички други организации, които са свързани с нея в чат, както и по други действия. А във връзка с най-общо борбата също на наказуемостта ще приключа като кажа, че естествено това е един от въпросите, който винаги присъства в политическия диалог на Европейския съюз с чадийското правителство. Идването на госпожа Модена в Брюксел също ще ни позволи да дадем допълнителен тласък на развитието на този въпрос, който наистина се третира вече, но след нейното идване тук ще можем наистина и още по-силно да го засегнем. Така че благодаря ви, госпожо, че дойдохте сред нас. Okay. So, thank you. I think I... Благодаря на Европейската служба за външна дейност. Мисля, че няма други колеги, които е, искат да зададат въпроси, е, но вие много изчервателно описахте положението. Съгласен, съгласен съм обаче с вас, е, госпожо Лопес. Доста, е свърш, доста работа е свършена вече. И е много хубаво, че госпожа Моден ни е гост днес. Но, но да, наистина хубаво би било да се привлече малко повече финансова и логистична подкрепа и съм убедена, че ще се опитате да, да откриете средства. Ние в парламента също ще се опитаме да направим нещо. А, сега да се върна към нещо, което казахте в самото начало. М връзката с, между корупцията и борбата с безнаказаността в различни страни в Африка. Това е много изразен въпрос. Е, много често участва в дневния ред на различни организации и активисти в Африка. Сенегал, съседна страна, е, прояви смелостта е, да да изправи пред съда държавен глава от, съде, от съседна страна. Те следим внимателно процеса ще го имаме предвид, когато през юли месец делегация от нашата парламентарна подкомисия посети Африка през тази година, през юли. Африканския съюз разработва план за това какво да прави организацията през следните 20 години. Мисля, че борбата с безнаказаността на всички нива трябва да бъде основен приоритет. Винаги когато говорим с представители на организации и също с посланници от други страни, въпроса за безнаказаността на високопоставени служители, в това число и военни, е, е, е много, много важен, много изразен е този проблем в Африка но, но той не се спира само до Африка. Това не е някакъв континентален проблем. Хубаво е също, че вие сте имен, вие като африкански правозащитник и юрист настоявате на, на, да се разреши именно този проблем. Ако искате още веднъж да ви дам думата да допълните нещо, заповядайте. Да, Бих казала само, че борбата срещу ненаказуемостта е сериозно дело, което би допринесло за въвеждане на реална демокрация в нашата страна и най-вече да осигури едно добро управление. Казах го преди малко, че ненаказуемостта върви заедно с корупцията. И тези две неща заедно са гангрена. Гангрена за живота в Африка – Знаете ли, аз като правозащитник не спирам да мисля, да разсъждавам, да търся какви са истинските причини за нарушаването на правата на човека. И ние решихме, че основната причина е ненаказуемостта. Всичко опира до там. Докато има ненаказуемост, ще продължава да има много сериозни нарушения на правата на човека на всички равнища. Така че ние трябва да се борим срещу това. А за да се борим срещу наказуемостта, трябва да разполагаме с една много строга система, солидна система, правосъдна система, за да можем да се справим с тази борба. Впрочем, точно за това аз оценявам много високо цялото действие на Европейския съюз за чат – за да могат да се осигурят тези реформи в правосъдието, за да се възстанови на практика правосъдие и за да се осигури преструктуриране на съдилищата. Европейския съюз участва също и в обучението на съдиите. Всичко това, за да може да се внесе гаранция за е, силно правосъдие. Ето това е символът това е знак за силна държава. Да се разполага с независима съдебна система, която знае да работи и която участва силно именно в борбата срещу ненаказуемостта. Затова аз държа толкова на тази борба срещу ненаказуемостта. Винаги защитниците на правата на човека днес са в дъното на инициативите за тази борба срещу ненаказаемостта. Именно и за това действията срещу Хисен Хабре и неговите съучастници и произлизат именно от жертвите и от правозащитниците, а не от чадийската държава, от жертвите. И ние считаме, че ако успеем да го осъдим, това ще е от изключително значение за Чад в частност, но и за цяла Африка, защото вече ще има съдебна практика, която ще представлява гаранция за тази борба също на неказвамостта в Африка и защо не в света. Благодаря. Thank you again. Thank you very much. And... Благодаря ви още веднъж. Виждам, че Human Rights Watch е излязло с документ с въпроси и отговори по делото Абре. Е, можете, можете да е, получите копия от този документ. Тук има го в залата. Следващата точка е изслушването, публично изслушване е това а, по коренното население и добивната промишленост. So, colleagues, um, now we have a long debated and a long... И така, колеги, дълго дебатирахме, подготвяхме провеждането на публичното изслушване а, на тема корен население и добивна промишленост по предложение, доколкото си спомням, на групата на зелените, зелените, тъй като те посочиха, че има много въпроси. Въпросът също е, е, от особен интерес и за колегите ни от Комисията по въпросите на жените, тъй като те подготвят доклад за правата на жените и коренното население и коренните общности правата на коренното население и племената бяха обект на една конвенция на МОЦ, прията преди 6 години. А, но дори днес, 6 години по-късно, остава още много работа, така, щото корените е, жители е, да могат да упражняват е, правата си. Те все още са изправени пред редица затруднения, включително социални и економически и нарушаване на правата им. Днес ще се спрем на ефекта от действията на добивната промишленост върху правата на кореното население. Радвам се, ще имаме възможност да чуем възгледи от различни континенти, от Африка, Южна Америка, Австралия. Искам да ви информирам, че нашата подкомисия е част от комисията по външни работи. Ние сме една от комисиите на Европейския парламент, който има много комисии. Споменах вече тази, която се занимава с въпросите на развитието. Имаме също и економическа комисия, която се спря неодавна на темата за човешките права и стопанската дейност. Ние изготвихме становище, в което настояваме за спазването на социалните, екологичните и човешки права, които да станат част от стратегиите за развитие на стопанските субекти и те да се разработват в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни. Настояхме и да се разшири обхвата, за да се включат тези стратегии и дейностите в трети страни. В този контекст мятам, че е особено важно предвид на темата общностите от коренно население да имат достъп до съдебната система, търсейки също защита на своите права и в частност в спорове с представители на добивната промишленост. Е, няколко докладчика ще чуем днес. Е, позволете да ви представя всички, след което ще ви давам думата един по един. Надявам се да имаме добра техническа обезпеченост. Имаме поканени гости в Австралия. Те ще следят какво става от там между другото, цялото заседание се излъчва по интернет. И така, Рафаел Маркес от Ангола, журналист и правозащитник е сред нас. Занимава се с, с разследваща журналистка, автор на проучването Кървави диаманти в Ангола, публикувана в Португалия. Не зная дали имате възможност да останете до края на заседанието, тъй като накрая имаме и точка, която се занимава с права, право, свободата на словото и правата на журналистите. Може би ще ви е интересно. Освен това, на гости ни е госпожа Хуана Матилде Молул Кастро от Гватемала. Тя е от коренното население Миния и също активистка на женското движение. Тя изтъква какво е въздействието на добивната промишленост в Сан Мигел и Клака в Гватемала. Тук е господин Марино Боздахин, който е генерален секретар на Организацията на непредставените нации и народи. Ще имаме възможност да чуем вашите препоръки към европейските институции. Тук е господин Мартин Чунгон, който е заместник генерален секретар на, Междупарламентарният съюз. Вие ще говорите за едно събитие, което организира Интерпарламентарния съюз в Нью Йорк през 2014 година по въпросите на коренното население. Това е една добра връзка с нашата днешна тема. Сега ще дам думата и а, преди това ще представя нашите далечни приятели, които за момента не виждаме, но след малко ще ги видим. Давид Бативило от аборигенската корпорация в Австралия Гунджехини. Общността страда от последиците от добива на уран, който се осъществява в земите, населявани от племената общност Мирар от редица години Мирар продължава да се е, борят с, е, с изграждането на мини и е, миния добив е, на тяхните територии. Ще чуем е, тяхното виждане и така можем да ви приветстваме. Добре дошли! да започнем, като ви дадем възможност да направите изложението, което сте подготвили. Благо... Заповядайте. Благодаря. Искам като начало да благодаря е, на комисията за тази възможност. Е, е, искам да кажа, че нито а, традиционните собственици от общността Мирар, нито господин Девид Охманд беше в състояние да бъде с нас. Аз съм тук в качеството си на изпълнителен директор на аборигенската корпорация Гунджи Хейли. Господин Суини е с мен. Той е представител на най-голямата екологична организация в Австралия. Той отдавна работи в тясно сътрудничество с племената общност Мирар. И неодавна имаше възможност отново да работи по въпроса. Въпросът е че в северната територия на Австралия се осъществява уранодобив и този въпрос е бил поставен неведнъж пред Европейският парламент. През 1992 имаше резолюция по този въпрос, имаше и посещение на делегация от ООН Имаше голям протеста в Ирландия на място с блокада на терена, където се предлагаше да се изгради мина. в държави като Австралия се извършват минни и проучвателни добивни дейности, които се коренят от, в началото на дейността от някъде от 1860 година. С малко, за, в малка степен се зачитат прави, правата на местното население. Две такива уранови е, мини бяха одобрени през 70-80 години. а, именно а, мината Рейнджа и Джабу, Джабири. А, междувременно а, австралийското правителство трябва да, да действа допълнително, за да се съобрази с това, което към днешна дата е задължение на държавната власт. Така е необходимо да се прилагат разпоредбите на конвенцията, изискващи предварително и свободно информирано съгласие от страна на кореното население. Така ще е, могат да се. Ние настояваме да могат да се е, извършва преглед на възприемните практики предвид на новите стандарти и изисквания. А, днес в тези територии се намира национален парк Какаду. В, на тази територия територия се намира миньорския град Джабиру под ръководството на госпожа Ивон Макаруа, която е представител на традиционните собственици на тази територия се осъществяват протестите. Тя е била награждавана за активната си дейност и преди. Там се намират също и археологически находки в района, обитаван от племето общност Мирар. Тези находки са от 16 век в голямата си част те са с международно значение, тъй като и самия национален парк а, не само е най-големият природен парк в Австралия, той е, съдържа и 15 различни обекта, които са в списъка на световното наследство като природни и исторически паметници в момента, когато бе, а, про, а, бе предоставен лиценз за а, извършване на добивна и проучвателна дейност, а, мир, а, общността Мирар а, а, е била а, обект на доста а, дейности, които а, са довели до объркване и неяснота. А, последствие имаше а, протести, а, над 5000 души протестираха, от 500 бяха задържани а, в а, Макарула. А, бе оспорвано разработването на мините. Имаше посещение от мисията на ООН, на Европейският съюз и анкетна комисия от, Австралийския парламент. подкрепя се каузата от редица граждански организации. 2008 година споровете за Джабалука стават водещи Извинете, прекъсва председателката. Дейвид, необходимо е да говорите по-бавно, тъй като е необходимо да се превежда и на други езици. Благодаря, разбира се, извинявам се. Така, 2000-та година Рио Тинто закупува мините. Тогава а, спорът а, за джаб, Джабилука а, е доста ожесточен и е обект на а, засилено международно а, внимание. Натискът, а, заедно с политическите изяви на общността Мирър, води до 2001, когато ръководителят на мините обещава, че няма да продължи да се работи без съгласието на представителите на общността Мирар. Продължават дебатите с съвета на традиционните собственици от абергенска страна. След три години на преговори Организацията, на коя, която се занимава с добив на природни ресурси в Австралия, сключва е, договор, който предполага предварително информирано съгласие от страна на местното население. Съгласно този договор, ЕРА продължава да упражнява концесионните си права върху ползването на земята. Трябва да кажа, че този договор е много особен, тъй като той не може да се е, отнася към предоставянето на права на е, е, добив е, на природни ресурси от страна на правителството. Договорът между местното корено население и минната компания се отнася само за конкретен обект и дейността по разработването на мината от това дружество, а не предоставането на концесия от държавата. Проектът за добив на уран от Рейн, в мината Рейнджа започва от 70-та година а, на същата територия, без да се признават правата на традиционните абориген... собственици от, от аборигенското население. След това се предоставя а, лица, ли, лицензия за а, добив. Сключва се с е, споразумение по отношение на мината Рейнджер за преглед и актуализация на условията. До 2021 година се предвижда да се прекрати добива на руда от мината Рейнджер. След 30 години а, породили а, редица екологични проблеми, а, за които са обяви, изявили своето безпокойство жителите по поречието на реката на десетки километри от минните. Общността Мирар обаче е, следи нещата с неугасващо е, внимание. Е, а, и следи въздействието на, минния, на минните дейности върху а, територията. Това е един случай, когато едно дружество а, съвсем официално и публично а, приема задължение към местното население, вече притежавайки а, концесионни права. Това е в една страна, която е поела твърди ангажименти за спазване на законността. Има две е, последици, проистичащи от този е, договор. Как може да се прилагат изискванията на една, на една концепция за правата на човека по, при положение, че договорът е сключен без тяхното зачитане. Сега има е, договор между е, коренното население и мините за спазване на тези задължения на държавата. На второ място, е, подкрепата е, на традиционните собственици от международната общност е от решаващо значение за развитието на дейностите в бъдеще. Неодавна съвета на традиционните собственици от общността Мирар излезе с препоръки позовавайки се и на резултатите от анкетната комисия на работната група. А нашата организация приветства ангажимента, който поема Европейския съюз в подкрепа на местоселение в района на националния парк Каду и по-специално за продължаване на диалога чрез процедура за редовно преразглеждане на изискванията а, ние ще предоставим окончателния вариант на а, доклада за разглеждане от Европейския парламент. Предвиждаме а, да се проведе поредица от а, а, проучвания за това по какъв начин се отразяват а, про, проучвателните дейности и, и а, рододобива върху местното население, върху тяхно здраве, върху начина на живот на коренното население. Това ще са проучвания, които ще бъдат особено важни в контекста на сегашната тема, разглеждана от Европейския съюз. Ние а, се радваме а, на вашата подкрепа и искаме да приканите на, а, да приканим заедно австралийското правителство се присъедини към този процес и да предоставя ежегодни доклади за въздействието от а, дейността по урано добива върху коренто население. За а, механизмите, по които а, съгласието на кореното население ще се взема предвид а, преди да се предоставят концесионни права а, в а, териториите обитавани от а, коренното население Дунджелияни и в района на Джабилука а искаме да защитим коренното население от въздействието на добивената промишленост. Ние препоръчваме на Европейския парламент да поиска Рио Тинто и австралийското правителство да пояснят какви са плановете им за дейността в района на националния парк Какадо. А, и за проучването през а, а, за спирането на дейността в мините Рейнджер през 2021 година. Сега ще дам накратко думата на колегата Дейв Суини, който ще говори за това конкретно как се отразява първият а, цикъл на уранодобива на а, местното население. Благодаря ви. А, преди това, казва председателската, а, председателката за подробните ви а, препоръки. Добре е да не ги предоставите в писмен вид. Сега ще ви кажа как протича това а, изслушване. Всеки има право на 7 минути. Вие, го, о, вие говорихте 15 минути, въпреки че ви молих да говорите по-бавно. А сега бих предложила да преминем към обсъждане на темата с депутатите и в това да се включи господин Суини, иначе няма да а, успеем. Да, добре. Благодаря ви. Добре беше, е, че имахме възможност да чуем какво имате да ни кажете от Австралия. Това е континент, където много рядко се поставят пред нашата подкомисия въпроси, касаещи правата на човек. И е, е много насърчително, че е, има споразумения е, с местните общности от племената общност Мирар. Сега господин Маркес от Ангола. Uh, Благодаря ви, госпожо председател, за тази възможност да говоря днес пред вас. От името на нашата, нашата общност в северо Ангола. Сега ще ви запозная с последното, последните събития при нас това е един район, в който се добиват диаманти. Има назначени бодигардове, които са застреляли на 20 април 30 годишен работник. В същото време е, същите е, тези е, охранители са сключили сделка с местни жители да ги допускат да добиват, да добиват диаманти, но, решав, но променили мнението си, размислили и убили господин Ланга. Това убийство е всъщност нещо, което става системно в диамантените полета на Ангола. През 2011 година написах един доклад, в който се спирам на нарушенията, които се извършват от военните и охранителните фирми. Става въпрос за изтезание на над 500 души и убийство на над 100 души. Този въпрос е свързан с ефективното управление на добива на диаманти в диамантените полета. Това природно богатство трябва да се опазва и това го знаят всички. Това е банална истина. Шокиращото в Ангола е контрастът между мизерията и бедността и скандалното богатство. Бедността води до убийството на бедни селяни, които се опитват да добият диаманти, за да оцеляват. Те нямат друго препитание. В същото време генералите, семейството на президента, изпълнителните директори на диамантодобивните компании се обогатяват от такива незаконни а, а, а, такива лица, добиващи незаконно диаманти. Въпросът за правата, правата на добив трябва да се върнат на местното население, тогава, когато те нямат право на друго препитание. Местните общности, които са изселени от а, полета, трябва да получат компенсации. Инструментът, който съществува за защитата на местното население в а, а, Лундас а, а, и а, който може да се подкрепи от е, е, европейската демоплация е, е, системата, е схемата за сертифициране Кимбърли. Тя е създата през 2002 година, така че да регулира глобалната, световната търговия с диаманти и да предотврати конфликти и незаконен добив. Схемата вече има 54 страни, участници, които представляват 80 страни и а, покрива 99% от световния добив и търговия на необработени диаманти. Държавите членки на Европейския съюз са представени в схемата, така че ролята на Европейския парламент е огромна. При всяко едно усилие да се осигури защита на местните общности в добивните райони. по експертни оценки от създаването на схемата, така наречените конфликтни диаманти са паднали от 15% до по-малко от 15% от световната търговия на необработени диаманти. Така че статистически погледнато схемата е, е успешна. Остават обаче сериозни предизвикателства, в това число и с непромишления добив, най-вече в някои африкански страни, като Ангола. Традиционната концепция за кървави а, е, а, е, диаманти а, е, всъщност а, трябва да се проучи допълнително. Не само, не само а, в дух на разбирателство трябва да се реши този а, проблем, но и е, на практика. В е, момента е, диамантите, които се добиват в Ангола, не са по-малко кървеви, отколкото от времето на войните. В момента хората биват убивани не в рамките на една гражданска война, а поради от, от чиста алчност. Вместо вместо да купуват оръжия, в, в момента а, средствата от диамантите отиват за закупуване на вили в Португалия, в Испания и луксозни стоки от западния свят. През 2012 година аз с голям интерес проследих работата на а, инициативата на Европейския съюз а, приятели на Кот Дивуар по схемата – която имаше за цел да помогне на Кот Дивуар да изпълни минималните изисквания по схемата. От, през 2012 година също се предвидиха специални, специален режим на наблюдение, за да се гарантира и изпълнение на минималните стандарти в Маранж, Зимбабве. От 2012 година преди това а, имаше а, нарушение на вътрешния контрол и а, нарушение на правата на човека. Участниците на схемата Кимбърли а, решиха през ноември 2012 година да не продължават специалния режим на наблюдение на базата на доклади за, сериоз, за сериозни подобрения в а, сигурността и контрола в а, а, добивните мини. Схемата и а, Великобритания продължават да наблюдават положението. От 2004 година аз пиша доклади, в които осъждам убийствата, изтезанията, организираните изнасилвания и много други нарушения, които са много по-сериозни от това, което ставаше в Маранж. Тези доклади се публикуват в цял свят и успяха да достигнат до много хора. Академичната общност приветства а, тези а, доклади и а, често пъти са издавани в престижни издания. Само, че ако сравним това, което стана в Маранш и в Ангола, има доста разлики. Първо, в Маранш военните контролират от 27 октомври 2008 година диамантените мини. опитаха се чрез насилие и а, чрез въоръжени атаки да изкарат местните а, миньори. Стотици, стотици войници са произвеждали изстрели с АК-47 без предупреждение. В рамките на три седмици тази операция доведе до смъртта на над 200 души. И убитите миньори са погребани в общи гробове. Европейския съюз и много държави членки и Великобритания, както и е, неправителствени организации от цял свят, е, призоваха процеса от Кимбърли е, да спре търговията с диаманти от Маранж, да наложи изрично ембарго. Схемата налага санкции, те обаче не са съразмерни с нарушенията в Маранж, както показват неодавашните инциденти. Продължават злоупотреба и насилие да цари в Маранш. Необходимо е да се отстояват правата на човека, а не да се капитулира пред насилнически правителства. Нека сега да видим какво става в Ангола, в случая Лундаш. фактите там са още по-ужасни. Макар и да няма такива мас масирани атаки, убийствата от страна на, на охранителите продължават да са факт. Никога не е имало делегация от схемата Кимбърли в добивните мини. 8 години се докладва за систематични нарушения на правата на човека. Има документирани над 100 убийства Процесът Кимберли не е преценил за необходимо да изпрати делегация за проверка на положението на място. Какво да се направи, за да се запази а, диамантената промишленост? Всъщност отговорът е много прост и може да се уреди в рамките на процеса Кимберли и също е в рамките на правомощията на Европейския парламент. Помощта би помогнала а, би спомогнала за нормализирането на положението. Европейската дипломация трябва да получи категорични, изрични указания да отстоява ценностите на Европейския съюз, да поеме лидерска роля в този процес. Европейския съюз трябва да настоява да се проведе разследване в а, а, Ангола и да се а, установи какви са фактите, да се, да се намерят оцелелите жертви, да се установи връзка с местни активисти. Процесът Кимбърли е, е, е спрял да изпълнява основните си е, цели с ставащото в Маранж също губи доверието, общественото доверие а, и, и се създава риск от подвеждане на потребителите. В Европейския съюз гражданското общество, както и правителството, трябва да подкрепят и да разширят мандата на процеса Кимберли. За съжаление обаче съпротивата от, страната, от страна на няколко правителства в рамките на схемата и и факта, че решения се вземат чрез единодушие в схемата, не, е, не дава за сега възможност за отбелязване на напредък. За да запази доверието е, в себе си е, схемата, трябва да започне ефективно да се предотвратяват кървавия добив на диаманти. Кървите диаманти не трябва да се допускат до международните пазари. Смятаме, че жертвите на изтезание и на убийство а, а, е, трябва да продължат да се свеждат до общественото внимание. И това ние го правим, ние докладваме за такива случаи, но процесът Кимбърли е просто пренебрегва тези факти би било особено полезно, ако Европейския е, съюз е, и процеса Кимбърли не подкрепяше е, толкова много, такава голяма степен на голското правителство, което не спира да упражнява насилие върху населението си. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря. Господин Маркес. Благодаря ви и за отправените е, призиви и препоръки. Сега госпожа Хуана Кастро от Гватемала има думата. Е, благодаря ви много. Бих искала да благодаря на подкомисията по правата на човека, която ме покани да участвам на това изслушване. Ще се опитам да се съоточа върху добивната промишленост и кореното население, в частност случая с Гватемала и Колумбия. През последните години добивната промишленост на нефтени продукти, на екстензивни култури, например на, на, на палмово масло или на е, тръстикова захар, имат много сериозни последици върху местното население. Въпреки, че местното население там е собственик на земите, правителството всъщност управлява тези земи и си ги присвоява и ги предоставя на фирмите, които извършват тази добивна дейност. Картите го доказват. Те показват, че на земите на коренното население съществуват много такива а, добивни проекти, които в момента текат. Държавата предоставя тези земи, по този начин нарушава правата на, тези, на това корено население. Кое е това колективно право? Колективното право е, че коренното население не може да реши само развитието си, правото на територията, на която живее и живее от повече от 100 години. Друго колективно право е правото на култура, а именно населението има право да не бъде изгонвано от е, земите, на които е живяло. Те имат право да запазят начина си на живот, да запазят е, и економиката си, економическото си развитие, това от което до сега са се прехранвали. И още едно колективно право, което се нарушава в случая, е правото на консултация и на съгласие, на предварително и осведомено съгласие. Това съгласие е все по-силно нарушавано особено в случаите, в които коренното население разполагат с колективна собственост, защото те много често не разполагат с документи за собственост, но те ги раз... Е, притежават просто защото тази земя им е, е наследена. Нека да вземем случай с Колумбия. В Колумбия има законодателна рамка, която е сравнително напредничава. Става въпрос за конвенция, в която се признават тези права, но за съжаление не съществува политическа воля за да се спрат тези е, тенденции. Нека да не забравяме въоружените конфликти, там, които от дълги години е, съществуват. И сега нека да стигна до едно от много тежките нарушения на правата на човека и на колективните права – Тези нарушения са по причина на развитите дейности на многонационалните фирми от е, добивния отрасъл за добива на е, нефтени продукти. Местното население в Колумбия и Гватемала са засегнати от дискриминация, от насилие. И както ви казвах, правителствата са все по-заинтересовани да експлуатират природния ресурс на земите на това корено население. Много споразумения за свободна търговия бяха сключени с Канада, с САЩ, също и с Европейския съюз. Тези споразумения за свободна търговия всъщност водят кореното население и техните наследници до починеност Има натиск върху тях за използването на техните територии. И така се стига до истинско е, културно заличаване. Защо заличаване? Защото има насилствено преместване на тези е, хора. В рамките именно на тези споразумения за свободна търговия трябва да се напомни, че местното население не може да се произнесе, то няма думата при изключването на тези споразумения. На, до нас никой не се допитва при изключването на такива споразумения за свободна търговия. Националната местна организация на, на корено население в Колумбия представи информация която показва, че 65% от коренното население е заплашено от изчезване, което е изключително тежко за всички нас. Една от причините за изчезването на такова корено население е именно добивната промишленост и всички добивни дейности, които се извършват на нашата територия. Тази тенденция продължава да се изостря вследствие на незаконни и законни въоръжени действия. Можем да разгледаме сходни случаи в Перу, в Гватемала и в Колумбия. И така можем да установим, че причината за всички тези проблеми наистина е в добивната промишленост. Казах ви, че има преселване, преместване на население намаляване на качеството на живота на това население, просто защото няма достъпна вода. Здравеопазването е, е застрашено. Установяваме тенденция за незаконно изкупуване на земи. И всичко това поражда цяла поредица от е, проблеми. Успоредна економика се появява, установяваме трафик на хора, установяваме проституция и установяваме, че традиционните начини на прехранване за това население са застрашени. Много сериозно. Това въжи и за Гватемала и за Колумбия, но също и за други държави Перу, Панама и други държави. В случая с Гватемала е вярно, че има над 65% от корено население. С подписването на мирните споразумения Трябва да се припомни, че има подписване на конвенцията от 69-та година за правата на коренното население, но въпреки всички тези споразумения, въпреки конвенциите, става ясно, че няма воля за спазване на колективните права. И за сега положението е много несигурно. Например, във връзка с правото за допитване и за е, информирано съгласие. Участието ни е много слабо. В Кодекса на общините има много малко законодателни уредби, които засягат изобщо този въпрос. Коренното население на практика създава собствен механизъм и собствена система за допитване, за да опазят колективните си права. Казах ви вече, някои семейства гледат с добро око на такава добивна промишленост, на някои проекти, но те създават и конфликти между различните семейни племена. Тези, които са за и тези, които са против. И се създават конфликти, които стигат понякога до убийства и до битки между тях. А що се отнася до информираното съгласие и правото на допитване, бе публикуван доклад, който казва, че коренното население трябва да бъде чуто. Трябва да се иска мнението на местното население. Какво развитие иска то? Въпреки това, правителството не спазва това така установено право на допитване. Наистина имаше публикувани доклади във връзка с минодобивената промишленост, но с развитието на тази промишленост и за развитието и местното население просто не бе чуто. Във връзка с конвенцията 69-та ще кажа, че те, това население има право на допитване и, и на такова съгласие, и то е съществено право, но въпреки това те не са чути. Вярно е, че може би някои малки общности са успели да изразят мнение, но тяхното мнение не съвпада с общото мнение на общността. Тоест, допитването трябва да бъде свободно, трябва да бъде предварително и подходящо. Всичко това са елементи, които просто не се отчитат, когато предприятията идват на наша територия – в кой момент всъщност трябва да има допитване и предварително информирано съгласие? Всеки път, когато се предприема мярка и тази мярка може да има последици върху корното население и тяхната територия. Казах ви го, за съжаление, нито държавите, нито предприятията зачитат този принцип. Още нещо ми се иска да осветля. Става въпрос за модела на развитие – проистичаща от споразуменията за свободна търговия. Този модел не съвпада с желания модел на коренното население. Защо? Просто защото тук става въпрос за визия на развитие, която е свързана с капитализма, с натрупването на богатство и не допринася с нищо на местната економика. Така както работи местното население стотици години. Всъщност това натрупване на богатство води само до разруха и до появата на конфликти. Всичко това ще доведе до изчезването на корено население. Една препоръка мога да отправя към Европейския съюз. Знаем, че съществува диалог върху добивната промишленост, но този диалог се извършва само с фирмите. В кой момент самите общности могат да се намесят и да кажат дали са съгласни или не с твърденията на фирмите. За съжаление, няма място, няма къде тези общности да се впишат в диалога. Мисля, че е важно да отправим молба към Европейския съюз да попитаме какво прави Европейския съюз, е, за да възпре до някъде всички тези фирми, които отиват в Латинска Америка. Всички тези предприятия, които инвестират при нас, не са непременно европейски. Но мисля, че осъществените инвестиции от предприятията трябва да бъдат проследявани внимателно. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Кастро. Благодаря ви за съдържателното изказване. Сега абсолютно изпуснахме а, графика, но това е наше постоянно състояние да просрочваме. Сега ще дам думата на господин Боздахи който е генерален е, е, секретар на непредставените нации и народи. Всички изказали се до тук отправиха съвсем ясни препоръки към това какво Европейския съюз и ние в парламента бихме могли да направим, какви нови неща можем да направим. Сега искаме да чуем от е, ваша гледна точка, какво може да направим, за да имаме по-добро сътрудничество. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, че ни поканихте да изразим становището на Организацията на непредставените нации и народи по въпросите на коренното население и добивната промишленост. Много от непредставените нации и народи живеят дълбоката провинция, далеч от центровете на економическа и политическа власт. Все пак, именно техните е, родни места стават първи обект на добивната промишленост и ние като организация искаме да а, обърнем внимание към това, защото решенията за разрастването на добивните дейности често се вземат без участието на местното население и често водят до разрушаването на техния полуминък и култура. Изчезват определени обекти на недвижима собственост, но също така изчезват и хора, защото има произвол при осъществяването на арестите, хората след това изчезват леснотата, с която държавите експроприират земите на коренното население, често се свързва с сложната и разнолика система на поземлена собственост. Държавите често отказват да признаят обичайните права на владение. Бедните, изолирани общности нямат възможности нито познания необходими за да си извадят документ за собственост достъпът до, съдебен, до съдебните власти е отрешаващо значение, за да могат коренните жители да отстояват правата си. Една от пречките пред това е, е липсата на справедлива правна рамка, която да защитава правил, правата на уязвимите а, групи. Един такъв пример а, е кореното население от племето Мапуче в а, Латинска Америка. Те биват а, прогонвани от традиционните си земи. А, Чили а, се оформи като държава с най-високи темпове на развитие, благодарение на значителни международни инвестиции в богатите природни ресурси на страната. Разрастването на дейностите в добива на енергия от ВЕЦ и минно дело и стласкват мапуче от традиционните му обиталища и ги тласкат в бедност положението на това племе се влуши по време на управлението на диктатора Пиночет и особено с приемането през 1984 година на закона за борба с тероризма, който позволява представители на на местното население да бъдат задържани по силата на този закон и изправени пред военен съд. Каква е ролята на Европейския съюз по този международен въпрос? Концепцията за предварително свободно и информирано волеизявление, което е част от редица международни актове, е начин да се гарантира едно отговорно управление на природните богатства. Да не се манипулират, да не се сплашват и принуждават местните общности безмълно да, се, да дават това съгласие, защото има редица а, причини да този принцип да не се спазва. Насоките не са много ясни, не се отчитат разнообразието от интереси на коренните групи. Много е полезно в този контекст да се отчете ролята на Международната организация на труда и а, на нейната конвенция за коренното а, население и племената номер 169 тези хора имат право да контролират природните ресурси на своите земи. Но тази конвенция е подписана и ратифицирана само от 20 държави. Това е нещо конкретно, което означава, че прилагането на този принцип ще бъде по-ефективен, ако броят на страните се увеличи в много отношения. Конвенцията на МОД 169 е по-напредничева от предходни международни правни актове, защото се дават правно, правна правен живот на тези права на коренното население. А, понякога а, корен, редица малцинства не получава статут на малцинство и тогава се поредица причини и тогава биват определени като коренно население. А, а тук има дефиниция за това понятие а, хората, за които се отнася тази дефиниция, рядко си дават сметка за своя статут. Процесите на разработване на природните богатства често са започвали преди да се достигне разбирателство между държавите за това какво означава коренно население, а ратификацията на конвенция 169 ще гарантира такъв статут. Освен това, Европейския съюз трябва да упражнява по-весилен натиск върху други държави, включително свои членки, като например Финландия и Швеция, където живее коренното население сами, да ратифицират конвенцията. По този е, начин в, тази, в тези рамки ще може да се даде правно признание на кореното население. За тази цел Европейския съюз трябва да се превърне в факел в борбата срещу несправедливостта спрямо кореното население и племена. Европейския съюз трябва да спазва собствените си призиви и обещания да упражнява своята тежест на международната сцена, за да влияе ежедневно върху държавите по цял свят в посока на засилване на демокрацията и да прилага тези принципи в външната си политика. Това е важно и за днешния и за бъдещия ден няма какво да казваме. Разработването на, на природните ресурси, а, разбира се, ще е много важно, а, защото а, на него се дължи ръста от 2,2% на БВП на Съюза, според прогнозите. А, не може да се ползват съществуването на споразумения за партньорство и развитие и да се допуска от отстъпление от изискванията на Европейския съюз. Европейския съюз работи толкова отдавна и толкова усилно усърдно за въвеждането на тези принципи и правила като част от законодателството. Не може да има изключение, защото ако има и ратификация на на конвенцията 169 ще има и конкретно правно основание да се отстояват подписаните в конвенцията изисквания и задължения. Благодаря. Благодаря ви. Германия също смятам е една от страните, която не е ратифицирала конвенция 169, между, между другото поради една група, която е много малка група, но струва ми се, че наистина прав сте има държави в Европейския съюз, които се отнасят неохотно към ратификацията на конвенцията. И накрая давам думата на господин Мартин Чунгон, който ще ни говори за плановете с 2014 година на Междупарламентарния съюз. Благодаря. Времето напредва, така че ще направя всичко възможно да се вместя във времето. Първо, ще ви запозная с това какво ми направи впечатление в предните изложения. Говорихме за е, злоупотреби, насилие срещу кореното население. Ние в е, е, Междупарламентарния съюз смятаме, че парламентите могат да изиграят много важна роля при свеждането до минимум на такива случаи на насилие. Ние се занимаваме с този въпрос от гледище на политическото овластяване, представяне на коренното население. Занимаваме се с това как парламентите подхождат към въпросите на автохтонното население на базата на традиционните функции на парламента и е, осигуряване на средства разпределение на средства. И така, какво правим в Съюза, в Междупарламентарния съюз? Опитваме се да създадем една карта а, на коренните общности и да ги обвържем с съответните парламенти. През 2010 година а, нашия съюз прие една декларация за политическото представяне на а, малцинствата и коренното население. Това е декларация, която дава пътна карта на парламентарната общност в световен мащаб да а, върви към укрепване на политическите права на корените общности. Търсим начини за отбелязване на напредък. Написали сме програма, която в момента се изпълнява. Тя се свежда най-вече до наблюдение на действията на парламентите при изпълнението на препоръките от Междупарламентарната декларация – разглеждаме възможности за укрепване на правата на общностите чрез застъпничество и други средства. Също така насърчаваме парламентите в световен мащаб да участват в дейности, които водят до укрепване на зачитането на правата на корените, кореното население в различни места. Сега, между Правителствения съюз планира да организира през 2014 година една проява, междупарламентарна проява, където да се подчертае, да се изтъкне ролята на парламентарната общност и сред всички заинтересовани страни, които насърчават зачитането на политическите и економическите права на малцинствата. Много дейности са извършени е, като подготовка за конференцията. Създали сме една неформална мреж, мрежа на представи, на парламентаристи, представители на коренно население в световен мащаб. Е, също така правим в момента едно проучване за начина по който в парламентите са представени местните общности. Също а, и разглеждаме доколко парламентите а, обръщат внимание на а, проблемите и въпросите на а, коренните общности. През едните няколко месеца до конференцията в Нью Йорк предстои да се извършат и допълнителни дейности. Редица а, очаквания имаме към Европейския парламент. Трябва да подчертая, госпожо председател, първо, например, бихме искали Европейския парламент да подкрепи усилията на Междупарламентарния съюз по посока на укрепване на капацитета на парламентите в тези страни, където има корено население. Да се укрепи капацитета на парламентите, така че да може да се работи по проблемите на корените общности. Насърчаваме също така Европейския парламент да препоръча на отделните депутати да е, се включат в нашата неформална мрежа на парламентаристите. Също така насърчавам Европейския парламент и е, да е, стане партньор на междупарламентарната, Междупарламентарния съюз в организацията на конференцията. Вече работим по един наръчник за парламентаристи, които работят по въпросите и проблемите на корените общности. В Нью Йорк ще се представи а, из... документът. А, също така организираме една друга среща. А, Генералната асамблея на а, Междупарламентарния съюз. И се надяваме Европейския парламент също да а, прояви интерес към тия дейностите. Госпожо председател, това е, е, което имам да кажа за сега по отношение на това, което върши и планира да свърши в близко бъдеще между парламентарния съюз. Благодаря. Благодаря. Казва председателката. Трябва да кажа, че доколкото си спомням, в плана за действие на Европейския съюз, който приехме декември миналата година, Доколкото си спомням, само една малка част е свързана с коренните общности, кореното население. И дори на заседание на нашата подкомисия не е достатъчно регулярно се занимаваме с тия въпроси. Така че вашето наблюдение е много полезно за нас. Това ни помага по-добре да се... Може да ни помогне по-добре да се запознаем с положението. Да, действително почти нямаме време, но мисля, че, е, мисля, че сериозно можем да разгледаме всичките ви препоръки. Сега ще дам думата на депутатите, които искат да се изкажат, евродепутатите, както и на Европейската служба за външна дейност. Службата за външна дейност най-добре познава действията на Европейския съюз. ако може, бих искала да чуя какво мислите по препоръката на експерта от Ангола. Можете ли да изпратите делегация за проверка, за разследване в областите Лунда в Ангола. Също така препоръката на колегите от Австралия да се види какви анкети или проучвания могат от страна на парламента да се предвидят Госпожа Кастро пък изтъкна нуждата от по... Те, по-тясно допитване, консултации а, с местните общности. Разбира се, споменахме резолюцията 169 на МОД в тази връзка. Благодаря. Благодаря, госпожо. Председател, моя въпрос е конкретно към Рафаел Маркес. Той е добре познат журналист у нас. Известен е с дейностите си като активист и правозащитник. Няколко въпроса искам да отправя към него. Знам, че е бил репресиран в Ангола, бил е преследван и в Португалия и един един от хората, които са посочвали нарушение на правата на човека в Ангола. съдене в Ангола и в Португалия. Също така знам, че е издал книга в Португалия Кървавите диаманти. Е заглавена. Но разбирам, че и в Ангола пак в момента го преследват съдебно. Сега, той е посветил вниманието си на защитата на правата на човека. А, а, а, това е рисково занимание. Искам да го попитам как, как оценява обстоятелствата, които са довели до неговото задържане и подвеждане под съдебна отговорност. правила изказвания в Ангола, да, това го знам, но дали е имал достъп до, съдебна, до съдебен защитник? Аз лично съм юрист и аз смятам, че достъпа до до правна защита до, до адвокат е основно право само по себе си. това трябва да бъде право, на което всеки се радва. И в Португалия, в Ангола. Сега, ако ви трябва адвокат-защитник в Ангола, аз съм готов а, да се притъка на помощ, но не знам за Ангола. Какво? Какво смятате? Как оценявате обстоятелствата, всъщност, които са довели до наказателното производство срещу вас? Искам да знам дали ви е бил осигурен адвокат, дали сте имали достъп до адвокат председателката Ана Гомес. Нали знаете каква е процедурата? В 17.10 трябва да спрем това разискване, разискването по тази точка. Заповядайте съвсем накратко, ако обичате. Благодаря. Ще, ще използвам възможността да кажа, че е, и е, за мен беше много интересно а, да изслушам Рафаел Маркес. А, а, въпросите на колегата преди малко също са много интересни. Сега, вчера се представи един доклад за изплащането на анголския дълг към Русия. Връщането чрез а, а, природни блага, полезни изкопаеми, а, а, нефт, например. Това е един изкривен процес, изкривен подход, защото се изнасят богатствата на Ангола извън страната. Баронеса Аштън е представила доклада на комисар Пибалкс и председателя на комисията, Европейската комисия. Въпросът ми е какво може и какво трябва да направи Европейския съюз, понеже и в Ангола, и в други страни, които обръщаме. Е, с тях имаме е, споразумения за свободна търговия, но също и е, разполагаме и с споразумението от Котону, което има своите клаузи за правата на човека, което е от значение за коренното население и за контрола на природните богатства, които принадлежат на кореното население. Някои от вас споменаха процеса Кимбърли и подчертаха, че той не действа. Так какво трябва да направим ние в Европа? Не само по отношение на отделните правителства и народи, но в рамките на целия процес Кимбърли. Председателката, преди да дам думата на господин Марки за заключителни думи, давам съвсем накратко думата на Европейската служба за външна дейност – също така, извинявам се, че не мога отново да дам думата на австралийските ни партньори, но ви приканвам да изпратите коментарите си към е, това изслушване в писмен вид. И така, господин Високи, права на човека, заповядайте. Благодаря много. Само три малки бележки относно а, политиката а, на Европейския съюз спрямо укараното население и племена. Както споменахте, кореното ните общности са част от нашата външна политика и ние сме поели ясно ангажимент да се спазват декларациите на ОНЕ за правата на местните е, корени населения и племена чрез економически, социални и финансови средства. Моите колеги могат подробно да говорят за прилаганите инструменти за насърчаване на спазването на демокрацията и правата на човека. Що се отнася за конвенция 169, ние не можем да се похвалим с огромни успехи, но все пак имаме успехи. Непал 2007 за 2010 също имаме ратификации а, за а, международната конференция. Имаме поети ангажименти. А, първо има призив за по-нататъчно развитие на нашата политика във връзка с декларацията на ОНЕ в подготовка на конференцията 2014 за коренното местните общности. Също имаме и план за действие, който прави връзката между бизнеса и кореното население. А именно да се осигури прилагане на положенията, е описани в съобщението на комисията относно корпоративната отговорност, специално в ИКТ, добивът на нефт и газ, насърчаваме да се публикува договор, извинете, проучването, което установява нивото на спазване на поетите ангажименти и да се следи степента на прилагане на, а, от страна на Европейския съюз на декларация на ООН за връзка между бизнеса и правата на а, корените общности. Що се отнася до следващите въпроси, бихме искали да ви изпратим писменно отговорите, за да ви а, представим конкретни данни за нашата позиция. Благодаря. Да, ще трябва, казва председателката, да се върнем конкретно по а, отделните препоръки, които получихме, особено с оглед на поканата, да включим наши експерти в една мисия на ОНЕ за в Африка. И сега искам да ви върна и към казаното от господин Чунгок за това събитие, предстоящото през едната година в Нью Йорк. Е, може би през есента е добре да разгледаме отново този въпрос и тогава да е, се надявам, ще имаме повече време, за да е, оценим напредъка си в тази област. Заповядайте сега за заключителни думи на нашите гости. Благодаря ви. На 3 април аз получих обвинителен акт от страна на Министерството за борба с организираната престъпност на Ангола за оклеветяване. Поради книгата, която бях написал, публикувал и издал в а, а, Португалия. Обвинителният акт следва решението на, на по прокуратурата в, на Ангола, където се казва, че се прекратява преписката по обвинението, което ми е повдигнато по искане на анголските генерали. Аз бях представил обилни доказателства, бях се свързал с всички споменати страни по случая и по, имах право да оповестя тази информация по силата на правото на а, свобода на словото. В Ангола само партньорите на а, анголските генерали имат права. А има а, случай, при който при две различни а, подсъдности е било заведено дело. А, а, срещу мен, което е нарушение на принципа, че за едно и също нарушение може да се дава човек а, под съд два пъти. А, трябваше да се изкажа много бързо. Благодаря. Благодаря ви. Искам да се обърна към нашите партньори от Австралия а, и да ги уверя, че вашите а, теми и препоръките, които отправихте, ще бъдат отчетени както от нашата подкомисия, така и от комисията в парламента, която се занимава с търговските въпроси. Благодаря ви. Сега а, преминаваме към следващата точка от дневния ни ред, а именно свобода на печата и медиите. А, от една страна имаме а, дата, която ни а, позволява да честваме свободата на печата. Имаме тук по този повод а, представители на Международна организация на а, организации на журналисти. От друга страна имаме представители на Европейската комисия, генерална дирекция ДЕВКО. Имаме доклад, изготвен а, в нашата комисия по а, външни въпроси за свободата на печата и медиите по света. Госпожа Мария Тешаке е докладчик. Много сме притеснени от към време. И трябва бързо да обсъдим този въпрос в подкомисията по правата на човека, защото през май месец в комисията по външна политика ще се подложи на гласуване този доклад. Така, Марике, благодаря, че сте тук и ще ни представите накратко своя доклад, който ние ще коментираме и в пет и половина аз знам, че трябва да а, тръгнете а, от тук. А, да, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за това, че ми давате възможност да споделя мнението си по една неотложна и особено важна тема, по която Европейския съюз трябва да демонстрира, че води прогреса, а именно във връзката между свободата на печата и човешките права. Няма да навлизам в подробно в доклада, защото нямаме време. Ще очертая само няколко основни теми, заложени в доклада, по които проведахме а, интересни и колегиални дебати с различните политически групи и сега сме на етап да уточним текста на компромисните изменения. Заедно можем а, да изпратим ясно послание за това, че е необходимо службата за външни действия, Европейската комисия и Европейския парламент да действат заедно е, за насърчаване на правословата на словото и е, за защита на правата на журналистите и плурализ в медиите. Е, все по-често ставаме свидетели на нарастващ натиск срещу журналистите. Често журналистите стават природо, извинете, правозащитници – Председателката, моля ви, ако не желаете да слушате, да излезете тихо от залата. Благодаря. И така, често медиите и журналистите са а, в а, челните редици на а, сблъсъка в а, борбата срещу несправедливостта и корупцията. И поради развитието на цифровите технологии, хората имат възможност а, да се изказват пряко и лично. Това плаши в частност авторитарните режими. Така в доклада се разглеждат по-традиционните медии и там, където държавата има основна роля, за да гарантира свободата на тези средства за масово осведомяваме, осведомяване, но често се получава така, че често се злоупотребява с закони, като например закони за националната сигурност, за да се затрудни дейността на медиите и на журналистите. Това е една от темите в нашия доклад. Освен това разглеждаме ролята на търговските субекти, тяхната отговорност на медийния а, пазар и среда. Тяхната а, а, роля трябва да се подкрепя също така в посока гарантиране и упражняване на свободата на слово от самите е, държави. Тези въпроси трябва да се вземат предвид, когато се водят и международни преговори, различните програми за развитие или за търговски спогодби. Трябва да отчитат като водеща общ приоритет зачитането на тези права на медиите и на словото. Призоваваме това да стане обща тенденция в дейността на Европейския съюз. Сега има известно разпокъсване. А, това е въпрос от стратегическо значение. Той е спешен, защото трябва да се помогне понякога в конкретни случаи, когато има отправени а, а, претенции в съда а, срещу журналисти. Освен това, да, трябва да се работи в по-общ план а, към а, разграж... изграждане на местен капацитет в дър... развиващи се държави, за да може да има а, свободна и независима преса. А, много обичам да имаме оживен дебат, за това ще спра тук, за да имате възможност да се запознаете с доклада, да го прочетете и да се свържете с представителите на гражданското общество, които, убедена съм, имат важен принос както към оформянето на доклада, така и по темата изобщо. Благодаря, Марике. Важно е, че сте тук Важно е, защото а, това е тема, която беше поставена под Комисията за външната политика а, и беше много важно да се изготви този доклад а, а, самостоятелно а, от нашата подкомисия, но това е въпрос, който сега е в историята. Сега госпожа Якон Сари иска думата от социалисти и демократи. We have had very good cooperation and uh, all... Благодаря. Много се радвам. Много ползотворно беше сътрудничеството. Всичките почти изменения от всички политически групи са е, отразени в окончателния вариант на доклада. Искам едно нещо да подчертая. В Европейския парламент вече имало поне два случая, в които отправяме много строги препоръки до комисията и до службата за външна дейност, но те изобщо не са се опитали да, да ги изпълнят. Например, Казахстан и Туркменистан. Много, много пъти службата за външна дейност изобщо не, не откликва на исканията на Европейския парламент. Не сме доволни от съдействието на службата за външна дейност. Основни права, като правото на свободно изразяване, свободата на словото, трябва да се подчертават постоянно. Те трябва да залягат в а, търговските споразумения на Европейския съюз. И ние като парламент трябва да следим дали се изпълнява това, което сме поискали. Трябва да следим резултатите от а, дейността си. Председателката. Благодаря. А, искам сега да помоля службата за външна дейност да отговори на този въпрос, както и, и на моя въпрос. Имате ли календар за приемане на насоките? независимо дали е онлайн или някъде при вас във вътрешната система. И а, нещо да повторя от предното изслушване. Имаме един разследващ журналист от Ангола, който беше при нас и той е изправен пред много трудности, сериозен натиск. Така че докладът е особено важен. Та давам думата на Европейската служба за външна дейност. Здравейте! Благодарим ви за доклада. Съвсем на време е написан и, и ще е много полезен за работата на службата за външна дейност и комисията в областта на свободата на словото. Смятаме, че е, това е едно право, което винаги е било подчертавано винаги Европейската служба за външна дейност не се бои да отправи ясно политическо послание и да а, осъди а, насилие срещу журналисти. Многократко, многократно сме е, изразявали, сме осъждали подобен вид поведение от някои страни. Европейския съюз а, също така е а, посветен на борбата с безнаказаността. Работим а, с комисията, така че да повишим устойчивостта на много проекти в а, тази област. Определено трябва да се популяризира да се, е, е свободата на словото във всички дейности на службата. Работим заедно с комисията по този въпрос. Например, една неформална група на генералните директори и е, служители от службата за външни дейности – е създадена именно за, по този въпрос. Също така, Девко излезе с проучване на медиите и на базата на това има препоръки на, висок, на групата на високо ниво за медиите. Тези препоръки също са залегнали в новите насоки. Също се отдава значение на корпоративната социална отговорност, така че се надяваме скоро да се публикуват и насоките за частния сектор. Продължаваме да си сътрудничим с ООН, ОСС и други международни организации, така че да укрепим в международен план дейностите по осигуряване на свобода на словото. Също работим в сътрудничество и с гражданското общество което е основен фактор за демократизацията. Благодаря за предпоръките, ще е, ги вземем предвид и ще се радваме и в бъдеще да работим заедно с вас. По отношение на календара, има вече междуведомствена група, има неформална работна група, която работи по това. И има един ориентировачен календар. До декември месец трябва да се одобрят. Това не означава, че не сме почнали да работим. Още преди юли месец ще напишем първата редакция, първия вариант, но това все още не е ясно, но се надяваме скоро да са готови и да са окончателно одобрени до декември месец. Благодаря. Още няколко думи от мене. Да, очакваме да видим конкретни резултати е, и бихме искали те да, си, да са на лице максимално скоро. Няколко странични бележки, които са по въпроси, които са изниквали по, е, при разговори с гражданското общество и тук в парламента. Много се радваме, че докладът ви е разделен на теми, а не просто да изрежда на различни страни. А, не казваме, че не отчитаме какво е положението в някои страни, че там е много има нужда от спешни действия. Опитваме се обаче от високо, далече да, да видим положението и да го оценим. И не бихме искали да политизираме е, оценките си. Освен това си даваме сметка, че има, има неправителствени организации, които са специалисти именно в това. Оценка на медиите, на свободата на словото и така нататък. Така че решихме да включим като приложение едно динамично приложение е, доклади на 7 неправителствени организации, които се занимават с такава оценка. За това, за това ние не, не, не даваме такава оценка. Това е целта на тия приложения. И накрая искам да подчертая, че макар и докладът да засяга цифровизацията, както и други подобни нововведения. Има си друг доклад, който се занимава специално цифровата свобода на службата за външна дейност. Е, тия доклади, трябва, тия доклади трябва да се гледат заедно. Там се уреждат правата и свободата на блогърите, например. И там има повече информация по тези въпроси. Председателката, благодаря. Предложения за изменения могат да се внася до 6 май, май в 5 7 май е датата за гласуването пак на Комисията по външни работи и през юни на пленарно заседание. Сега е Международния ден на свободата на медиите, 3 май, свободата на печата и на медиите по света. Много международни празници предстоят и е, ако не гледаме тях сериозно, те се обесмислят. Този ден няма да имаме заседание. Господин Оливър Моникьол от Международната асоциация на журналистите ще ни запознае с е, този въпрос свободата на печата. Благодаря. Аз не съм ви разбрал. Аз реших, че трябва да отговарям по този доклад, който представяте. А не, не разбрах, че съм тук за 3 май, ама ще се опитам и двете, по двата въпроса да поговоря. Благодаря ви за това, че сте изготвили доклада. Чудесен е, според мен. Много е изчерпателен, засяга всички въпроси, е, които изникват пред нас в работата ни ежедневно. Международната федерация на журналистите е, представляваме около 150 съюза на журналисти в 100-110 страни по света. Така че ние представляваме съюзи, синдикати, асоциации на, на а, журналисти. Говорите за законодателство за борба с тероризма, как се прилага и как се злоупотребява с него. Това е много актуален въпрос за нас. Погледнете една съседна страна, Турция, например. Там към днешна, дата, към днешна дата има около 60 журналисти, които са в затвора. Повечето от които по обвинение, по обвинение свързани с тероризъм по някакъв начин. През миналите години обаче е имало повече, така че е спаднала бройката, благодарение на кампаниите, наши кампании но слабо е медийното покритие на, и обществената осведоменост за проблемите, трудностите на журналистите в Турция. Вие говорихте и за безнаказаност, защото едно нещо е да се каже колко журналисти са убити. Ние такава статистика публикуваме. Много по-трудно е да се проследи нататък процеса, да се види дали са дали се преследват по наказателен път а, извършителите. В Русия 300 или над 300 журналисти са загинали през последните 10 години. А в много малък брой от случаите всъщност се е стигнало до съдебно преследване. Е, естествено, по различни причини са загинали, някои конкретно заради работата си, други в а, катастрофи, други в а, покриване на конфликт, конфликтни зони. А, но а, един от приоритетите ни през последните е, две години е, е безопасността на журналистите, обучение на журналисти в това как да управляват рисковете на професията си. всички видове риск в конфликтни зони, в среда, среда с висока престъпност и така нататък. В Русия, в Филипините, където почти ежемесечно се убиват журналисти, пада вниманието ни в голяма степен. Две, три години, преди две години, през ноември, 32 журналисти бяха убити при един инцидент. 23 ноември беше това и сега това е, а, е, е, Международен ден за а, е, борба с безнаказаността. И редица групи по света отбелязват този ден с различни дейности. Говорите за това как все повече журналисти попадат в затвора заради работата си, обвинения за тероризъм, за клевета и така нататък. Да, и аз мисля, че е така. А пък и правителствата започват много по- сложно да подхождат, да много по-сложна цензура да упражняват. Има и альтернативни, подменени е, е, вече е, обвинения, например избягване на данъчно облагане, нелицензиран софтуер, измами, злоупотреби се използват като претекст. Насочени са кампании за, за борба срещу нелицензирания софтуер, специално срещу медии, които, които а, а, публикуват критични материали за дадено а, правителство. Говорите за ролята на журналистите в а, формирането и дори понякога изкривяването на общественото мнение чрез е, интернет, чрез е, блогове и, а и чрез е, традиционна журналистика. Много е трудно в е, днешно време да се прокара границата. В крайна сметка, в днешно време ние вече всички сме журналисти. И ако всички сме журналисти, кого, кого, кого, да, кого да посочим с пръст? към кого да насочим очакванията си. Говорите и за ползването на наблюдение и разузнавателни средства. Пак и тук има сериозни рискове в Европейския съюз и в тази област. Стратегията, която предлагате, която трябва да се приема от комисията, засяга някои много важни въпроси и призива за по-целенасочен и структуриран подход към свободата на словото и на медиите е нещо, което одобрявам. Миналата година, миналата седмица, извинете, не, аз разбрах, че Европейската комисия в момента се занимава с тези насомки и мисля, че това е много важна инициатива журналистите и медиите играят много конкретна роля в, в, опаз... в защитата на правата на човека. Като изкарват наяве нарушение на правата на човека или на корупция. Но именно свободната журналистика помага за изобличаването на нарушения. породи интерес у мен това, което казахте за а, механизмите за финансиране. Понякога има, а, има клауза за поверителност, което може да доведе, което може да доведе до нарушаване на правата на човека. Журналистите се борят с корупцията, настояват на отчетност и прозрачност. И тогава, когато журналистически групи и издружения се финансират по непрозрачен начин, се подрива доверието в журналистическата общност. Също така са поставени под риск такива журналисти. Има и проблеми а, с, с безопасността. Но това, което виждаме е, че правителствата все по-целенасочено атакуват, атакуват демократичното финансиране в цял свят. В Русия, в Близкия изток и къде ли не, по цял свят. И тогава, когато е неясно финансирането, има много повече е, лостове за влияние. Та разбирам, че в някои страни това да е единствения начин, но, но, но това е проблем. Отговорността на местно ниво и, и изграждането капацитет са други много важни а, е, въпроси. Журналистите, които ние представляваме на много места, имат нужда от промяна, от реформа. Те е, не са специалисти в това да, да правят економически анализи и е, финансови репорти, доклади. Извинете. И затова наистина изграждането на капацитет е много важна инициатива. Обаче трябва да отправи едно предупреждение. Много дарители са готови да финансират неправителствени организации. Сега има два вида неправителствени организации. Някои, някои са много, много ефективни, много смели, но има и, но има и отрасъл на неправителствените организации. Те говорят английски, познават много добре конъюнктурата, но всъщност не разполагат с а, никаква реална връзка с журналистическата общност. Те, когато говорите, когато планирате изграждане на капацитет на местно ниво, трябва да сте сигурни, че партньорите ви всъщност представляват целевата ви група. Това от своя страна може да означава, че е, неправителствените организации не са чак толкова ефективни. После ролята на социалните медии. Е, това е нещо, което излезе на дневен план покрай арабската пролет и по много други поводи. Да, наистина социалните медии играят много важна роля, блоговете играят много важна роля. И тогава, когато е, социалните медии са под държавен правителствен контрол, тогава естествено се компрометира функцията им. Съществените проблеми обаче си остават в традиционните медии. Защото социалните е, медии не са альтернатива на една, една здрава медийна среда. И накрая няколко пъти се говори за доверието в Европейския съюз. Трябва да има доверие в Европейския съюз. въпреки че се споменава а, няколко пъти, а, не е отправено ясно послание от Европейския съюз да се защити медийната общност, журналистиката като обществена услуга, като източник на обществено благо. Това, когато говорим за бъдещето на печата, мисля, че основната заплаха за медиите, за свободата на медиите е бъдещето на печата. Знаете, че в момента а, общността е пред сериозни а, предизвикателства изправена. Традиционните медии пък практически са е, изчезвали, изчезнали. Новите технологии правят информацията свободно достъпна. Вече хората не плащат е, е, за информация. Проблема е, че добрата журналистика струва пари. Ако искате добри журналисти, трябва да можете да им плащате. Така че целият медиен сектор трябва по някакъв начин да се защити, защото сме в положение, в което пазара не е неспособен да подкрепи журналистиката. Но трябва да се намерят альтернативни модели, за да се помогне на медиите да изплуват, защото в момента има много сериозно свиване. Не знаем дали след 10, след 10-20 години ще съществуват същите медии. Да, авторитарни режими ще има. Те ще продължават да се опитват да контролират и да цензурират медиите. Но това, което рискуваме да загубим, е, е солидната журналистика като сектор, като професия и съсловие. Това е. Благодаря ви. So, thank you. Благодаря ви. И аз. Мисля, че това бе един а, добър начин да отбележим Международния ден на медиите, като говорим по същество и за проблематиката, вълнуваща самите журналисти. Искам тук да отбележа само нещо. няколко са политическите групи, в които имаме съответно и служители, и тук присъстващи от тези политически групи, които чуха много добре вашите препоръки. Сега ще дам думата на представителя на Генерална дирекция ДЕВКО може би също имате някои размишления по темата. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, че ми давате думата. Знам, че нямаме време. Всъщност не изтичаме не изтича времето ви, защото може да ползваме залата до 6.30 по тази точка. Искам да благодаря на колегата Нил ФИМАС за този доклад. Тя изтъква колко е важно да се свържат от една страна е, цифровата свобода, от друга страна общественото благо, подчертавайки ролята на журналистиката в обществото. Много бързо се променят нещата и пред журналистиката се изправят нови възможности, нови предизвикателства. Предизвикателствата са свързани с економическата устойчивост на професията и на рамката, в която гарантираме защитата на правото на, на свободно изразяване от една страна, а от друга страна и защитата в економически план на журналистическата професия за да се предприемат първите стъпки за започване на дебата, от една страна да подчертаем основните проблеми, някои от тях бяха посочени от Оливър, е важно също да видим по какъв начин да е, е, подпомагаме усилията за решаването на тези въпроси. Както от една страна да гарантираме а, отделните а, права на личността на свобода на словото и от друга страна за професията като цяло. Ние много се радваме, че има възможност да се обсъдят тези въпроси с представители на и на различните европейски институции и на гражданското общество. Миналата седмица също засегнахме някои въпроси, обсъждайки едно изследване по темата, по-специално за а отговорността за ролята на медиите в държави, които са в уязвимо, крехко състояние по отношение на степента на развитие на демокрацията. Друга тема бе безопасността, разбира се, на журналистите, защита на техния живот от нашата генерална дирекция ДЕВКО искаме да продължим обсъждането, за да можем да дадем по-ясен отговор на това по какъв начин да подкрепяме тези усилия. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Можем да приключим с тази точка. Последна точка сега за поставянето на въпроса, свързан с делото Магницки. Има редица въпроси, добре е да ги прочетим. Парламента препоръчва на съвета да се определят общи ограничения за граждани на Руската федерация, свързани с делото Магницки. Това беше е, преди е, няколко години. Междувременно а, делата срещу тези лица бяха прекратени, а, а посмъртно продължава делото срещу Магницки дори а, и неговото име фигурира в списъка на търсените лица. А, и в този контекст задаваме следните въпроси. Дали външната служба е обсъдила препоръките на Европейския парламент относно налагането на евентуални ограничения на, на движението на лица от Руската федерация, които имат връзка с делото? Е, Магнитски, докъде са стигнали дискусиите, включително в съвета, какъв е анализа относно решението на е, Русия да се прекратят делата спрямо служителите на, на държавата, които са участвали в това дело и а, е, да продължи процедурата по отношение на самият Магнитски. планирали, планират ли се последващи действия по случая с делото Магнитски. Дали външната служба смята, че а, а, това, а, че становището на руските държавни служители трябва да бъде отчетено не на последно място, дали тяхното становище трябва да се отчита, когато се решава въпроса за предоставянето на облегчен визов режим трябва да кажа, че някои от колегите в парламента също така са във връзка с колегите в Ирландския парламент. Там също се разглежда в двустранен план а, въпроса за визовия режим и визовите рестрикции. Благодаря, ако може да дадете някои препоръки. Благодаря, госпожо председател, за въпросите. Бих искал сега да отговаря от името на Европейската служба за външна дейност. Това е един а, случай, едно дело, което наистина има а, голяма видимост. А, делото Магницки е емблематично. А, и мнозина, които следят случая, включително и нас, а, го виждат като а, един а, пример, а, събиращ в едно състоянието на правосъдната система в Русия. Ние отдавна настояваме за надлежно разследване, така, защото вся, вся, всяко от лицата, които са свързани с смъртта на а, господин Магницки и с прикриването на случаите на корупция да а, бъдат а, изнесени на, следство, на светло господин Ван Ромпой, председател на съвета, изпрати още 2008 такова писмо до тогавашния пред, президент на Руската федерация Дмитрий Медведев. На 21 декември 2012 година имаше среща на високо равнище. Също така неодавна посещение на Европейската комисия на 21-22 март тази година поставиха отново този въпрос. Нашата позиция е ясна, само едно щателно разследване ще, е, ще върне доверието към съдебната система в Русия. Затова съветът заяви на 20 март, че е, руското решение да се приключи това дело и също време да се възбуди дело посмъртно срещу господин Магницки е, сочи какво е нещо състояние на а, нещата по отношение на а, правото на а, съдебен процес в Русия 2012 година, госпожо председател, Европейския парламент прие решение, в което се призовава за приемане на мерки, като например визови ограничения или замразяване замързяване на активи спрямо лицата, които имат участие по някакъв начин към случая Магницки. И вече има подети инициативи в Европейския съюз, както и в отделни държави членки. И това иллюстрира значението, което се отдава на този конкретен случай, както и на други подобни. Да, ние ясно заявяваме очакванията си да продължи отново разследването по този въпрос и да стигне до ясен, дължим край. Рестрикциите са край на мярка. Те би трябвало да се поставят като въпрос за обсъждане само при нарушаване на конкретните е, насоки. Има конкретни правила за това кога Европейския съюз може да налага единодушно такива ограничения. Що се отнася до двустранното налагане на визови ограничения, текат такива разговори в рамките на широкия диалог. Не, не са приключили още преговорите и след като те имат резултат, той ще бъде предоставен и обсъден в Европейския парламент. Благодаря. Благодаря ви, че отговорихте на въпроса така подробно. Вие казахте, че има преговори за облегчаване на визов режим и че ще ни държите в течение, доколко това е възможно. Благодаря. Има ли допълнителни въпроси? Изглежда няма. Така приключваме с днешното заседание. Ще продължим утре в 9 сутринта с препоръки към съвета по отношение на проекта за насоки на Европейския съюз за насърчаване и защита свободата на религията и убежденията.